Дяме inizio. Нека да започнем заседанието. Benvenuti a tutti, buonasera тути, дяме Добре дошли на всички. Започваме заседанието на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Току-що проведохме заседание на координаторите и взехме някои решения. Моля да влезете в връзка с председателите на политическите групи и координаторите им, за да бъдете информирани. Но сега да пристъпим към дневния ред. За утре имаме приемане на становище за предложението за отмяна на правило 107.60. Изпълнителният комитет ни е представил променено предложение – за заличаване на разпоредбите относно доброволното етикетиране на говеждото месо. Така че предлагам да отложим гласуването за 8 май, т.е. следващото заседание на нашата комисия, за да може да дадем срок за внасене на изменения 25 април 12 часа. предложението е 2012-65. Моля да, се, да имате предвид, че отлагаме гласуването. Ако нямате други предложения, това са измененията към дневния ред. Скъпи колеги, искам да ви припомня също така, че от 1 април в връзка с, с присъединяването на Хрватска към Европейския съюз, при нас ще присъстват техни наблюдатели. Ето, това е колегата от Хрватска. Добре дошъл в нашата комисия. Това е господин Грубишич, който ще участва като наблюдател в заседанията на нашата комисия. Много се радвам да го поздравя сред нас. Имаме и нов член на комисията, по-скоро заместник от Финландия, Петри Сарвама. Добре дошъл при нас. Си Петри. Quindi possiamo passare rapidamente al punto 3. И сега съвсем накратко за точка 3. Одобрение на протокола от заседанието от 19 и 20 марта 2012 година. В случай, че няма бележки до края на заседанието на комисията, протоколът ще се смята за прият. И днес, както обикновено, нашата комисия, заседанието на нашата комисия се предава по интернет. И сега направо пета точка. Директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика. Докладчик е Луис Мануел Капулас Сантуш. Това е много важна точка от нашия дневен ред във връзка с реформата на ОСП в частта и за преките плащания. Това е едно от основните досиета в рамките на реформата. То е и най-оспорваното и сложното от тях. След множество дебати сега ще чуем от докладчика, кои са основните моменти в неговия доклад. Но нека първо да ви припомня, че четирите доклада ще се обсъждат месец, през месец юни. С други думи, измененията ще могат да се внасят до юли. Сега колегата Сантош има думата. Президент, enfim, nos últimos 4 ou 5 meses, todos nós nos temos. Благодаря, господин председател. През последните 4-5 месеца всички се опитваме да обменим максимално количество мнения. Аз лично разговарях с много колеги, с много представители на асоциации на земеделските производители, екологични асоциации, на различни регионални, местни администрации. И а, вече имам по-ясно усещане за това, кои са най-спорните е, мнения в тази област и къде трябва да търсим компромис. Аз ще направя всичко възможно, за да постигнем такъв компромис, защото ние, Европейския парламент, трябва да излезем с много ясна и последователна позиция пред съвета и комисията. Това трябва да сторим през следните няколко а, месеца. Това, което сега ще предложа, не са мои лични предложения, по-скоро са предложения, които смятам, че биха могли да а, се радват на широк а, консенсус. Основните части от а, доклада. Проблема с преразпределението. Доста е неприятен. Всички знаем, че трябва да има преразпределение. Съгласни сме по този въпрос. Така че да се подобри сегашното положение, което е, е неблагоприятно и несправедливо. Става въпрос за плащане на хектар, за това се говори сега. С това предложение излиза комисията. Аз обаче предлагам една альтернатива, която смятам, че е по-справедлива, по-проста и по-подходяща за е, сегашното економическо и финансово положение. Затова е, ще призова държавите членки които са в най-неблагоприятно положение, да се мобилизират максимално, за да се е, подобри тяхното положение, така че да гарантираме не по-малко от 65% за всяка държава членка от 65% е, от средното ниво по такъв начин да се постигне максимално сближаване, максимална конвергенция, макар и 100% да не са възможни. По предложение на комисията, сближаването трябва да достигне до 90%. Така че страните с най-низки нива да се качат до средното. Да, това трябва да стане с допълнително преразпределение, с повече компенсаторни плащания към държавите членки които а, получават повече финансиране по първия стълб. Унези, които се радват на най-големи помощи от страна на комисията, трябва да дадат най-голям принос за преразпределението. Става въпрос за страни, които са най-средно, най-сред, надсредното за Европейския съюз, и, така че да се получи едно усредняване. Мисля, че предложението е достатъчно умерено за преразпределение. Няма как да е идеално, но би могло да се постигне компромис чрез него. Екологизация или позеленяване. Моето предложение, естествено, ще разгледам всички ваши предложения през едните дни, но това, което аз за сега планирам е следното по тази част. Първо, отделяне на основните базовите плащания от зелените плащания. Това са две различни неща. Базовите плащания трябва да са максимално справедливи, а допълнителните а, е, зелени плащания а, е, трябва да отговарят на конкретните а, е, правила за екологизация. За разлика от нещо друго са санкциите, санкциите при неизпълнение на задължението. Това обаче се урежда от хоризонталния регламент. Бих искал да сме сигурни, че ще сме в състояние да оползотворяваме всички неосвоени средства и да подходим по такъв начин към тези финансови остатъци, че максимално добре да отговорим на стандартите за околна среда. Зелените плащания трябва да се оползотворяват така, че да не се създава или да не се предполага прекомерна бюрокрация. Комисията какво предлага? Например, за концентрираните екологични а, области и а, разнообразяване, диверсификация на посевите. Става въпрос за стопанства а, над 3 хектара площ, е, това предлага комисията. Аз не, не смятам, че това е особено удачно, защото често пъти става въпрос за много малки стопанства. И по такъв начин производителите е, биват наказвани за това, че не изпълняват мерките, но те са най-уязвими по отношение на тия мерки те са най-уязвими по отношение е, на неизпълнение на тия а, норми. Така че аз предлагам прак от 20 хектара, а за размер 2 до 20, 3 е, до 20 хектара трябва да се дават стимули на производителите е, за определени култури. Трябва да се дават стимули за а, защитени екологични а, области, както и на техните съседни парцели, така че да могат няколко парцела да образуват коридор. По такъв начин ще, ще е необходимо да се съгласуват насъжденията, да са в симбиоза отделните а, насъждения на съседни парцели, така че а, да се създадат такива канали и да могат а, хората да извлекат максимално ползи от мерките за екологизация. Това е сходно с това, което а, комисията предлага за помощи за бионасъждения. по-трудно ще се е, осъществи тази цел за биопродуктите, отколкото е тази за екологизация обаче. Трябва да погледнем какво казва комисията за интегрираното е, селско стопанство и да се види как това може да се превърне в мярка. Сега, а, трайни насъждения. Трябва да се а, предвидят различни видове а, трайни насъждения и съдбооборот, за да се запази качеството на почвата. Трябва да има известно количество трева. И така, ако трайното ви насъждение е а, маслини, ви трябва и нещо друго да расте там. Някакво друго трайно насъждение, за да а, се поддържа качеството на земята, на почвата. Аз предлагам по прости мерки от тези на комисията, защото това, което предлага комисията като биозащита е доста сложно. И, а, наистина ще е много трудно за хората а, да се съобразят с а, бюрократичните изисквания. Вътрешна последователност и изближаване. Комисията че е, помощта на единица площ на хектар трябва да бъде еднаква. Само, че има разлики между различните региони и държави членки, тъй че мисля, че би било по-разумно да е, определим един марш в рамките на който да можем да лавираме за да не се налага да наказваме производители, които са в различни региони на една и съща държава членка или в, държави, държави, е, в различни държави членки. не бива да са големи разлити, различията между държавите членки за помощта на хектар. Естествено, че целим пълна конвергенция, пълно сближаване, но А това не може да стане с мерки с задно действие, с ретроактивни а, мерки. После определението на активен сълскостопански производител. Може да се даде положителен и отрицателен списък на стопанства. Такива стопанства, които не подлежат на подпомагане поради класификацията си или поради общата им обработаема площ, общата площ изобщо част от площта, която не се използва за сълскостопански цели, която се изключва. После, прехвърляне между стълбове. Аз съм за подобни а, възможност за такива прехвърляния. Мисля, че комисията предлага една добра основа за това. Защото казва се, че е, държави членки, които са в по-лошо положение по първи стълб, но в по-добро по втори стълб, могат да прехвърлят от втори към първи, но естествено ще има някои ограничения – все пак обаче трябва това да е възможно в някакви граници. Но трябва да е възможно да се прехвърлят средства и от първи и втори стълб. Тъй като цяло 10% от първи към втори стълб е общото правило, но малко по-голям дял за онези държави членки, с, които са с много силен първи стълб и с съвсем оскъден втори стълб. Ако кажем, има 25%, 25% от общото плащане по втория стълб. Трябва да има възможност да прехвърлят от първи към втори. След това мерки за подпомагане на младите сълскостопански производители – мисля, че трябва задължително а, да има а, положи... норми за това. Предлагат се национални доплащания. Имаме проблема с застаряващия фермер, а, така че националните доплащания трябва да се уредят така, че да са обвързани с конкретна площ а не както предлага а, комисията средна площ за всяка държава, член... всяка държава членка. Да кажем 50, всеки, който има 50 е, хектара в Румъния, може да получи национално доплащане в, сто... в размер на 6 хектара. А пък в Чехия може да се получи 90% равностойност. 90, извинете, хектара, равностойност на 90 хектара доплащане. Това няма да е честно. Средните стойности за държавите членки не могат да се използват като отправна точка, защото са налепи резултатите при това положение. Някои държави членки подхождат особено предпазливо към това. Трябва да се разгледат възможностите за поставяне на ограничения в хектари, поне за един преходен период, защото в противен случай селското стопанство просто ще изчезне от дадени райони. Говори се и за поставяне на тавани. Това породи много несъгласия. Смятам, че трябва да се определи таван, но и да се определи а, максимално полезния а, метод. Дигресивен подход предлага комисията, обвързан с броя хектари. Трябва ли да има задължително по втория стълб известен, Трябва ли да има средства за иновации? Трябва ли положителна дискриминация да съществува, за да се създават работни места? Са други въпроси, на които трябва да отговорим. при изчисляването на тая мерка, задължително трябва да се вземат предвид и работните места много се различават е, нещата в различните държави членки. В някои има много древни стопанства, в други няма толкова малки стопанства. Така че когато а, изграждаме една цяла система, тя трябва да бъде а, в състояние да насърчава дребните производители, но не да задължава а, държавите членки, които няма този проблем, на всяка цена да вкарват мерки за подпомагане на дребните производители, ако имат много малко такива или няма такива. И е, така още веднъж е, държави членки, които не са оползотворили 30% от втория стълб за е, позеленяване, трябва автоматично да може да се прехвърлят, за да се укрепят мерките по другия стълб. В противен случай е, ще направим голяма грешка, но много важно е какво точно ще заложим във втория стълб. Не знам дали предпочитате е, минимален процент, който да се отдели за е, агроекологични мерки, но е, при всички е, случаи не е ползотворени средства от първия стоп, трябва да могат да се прехвърлят към втория. Това, което се опитваме е не е да обесърчим хората, а да добавим някои мерки, които да повишават справедливостта и а, простата структура на системата. Основната цел на доклада е да се обхванат всички гледища, а, за да а, можем да постигнем консенсус и да излезем с силна позиция на парламента за преговорите с комисията и съвета. Нищо радикално не предлагаме, защото комисията не би приела радикални предложения, а и в съвета е необходимо единодушие, за да мине. А всяко радикално предложение е в разрез с, становището на комисията като цяло. Тъй, че се опитваме да оптимизираме общия формат на това, което вече се предлага от комисията. Благодаря. Благодаря, Луиш. Много важна тема и трябва да отделим достатъчно време, за да я разгледаме, тъй като сега провеждаме вътрешни дебати. Трябва всички докладчици в сянка и не само те да могат да работят в тясна връзка, защото нашия имидж ще зависи от подкрепата, която ще окажем на предложенията на докладчика. Трябва да отчетем и фактора площ. Имам голям списък с е, желаящи да се изкажат. Е, трябва обаче да следим и часовника. Мисля, че не повече от 2-3 минути на човек. Джордж Лайан е първи и след това Джим Никълсън. Джордж. Благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на моя колега Луиш Шантуш за сътрудничеството. Той се опитва да приеме част от идеите, не само на мен самия, но и на други докладчици в сянка. Набързо ще поговоря по някои от елементите, които засегнат докладчика. Цялостната ми позиция е следната. Аз като цяло не съм несъгласен с предложенията, но се чудя дали не сме твърде близко до позицията на комисията и не трябва ли да имаме малко по-откроена наша позиция? Ще поговоря малко повече, когато навляза в подробности. Когато става въпрос за преразпределянето и използването на 100% вместо тези 90%, които се споменават в предложението на комисията. След като видя подробности, ще дам малко повече информация. Не съм враждебно настроен. тези страни с най-голяма помощ трябва да носят отговорност за преразпределенето. Ще видим какво ще кажат колегите от Германия и Франция по този въпрос. Когато става въпрос за придаването на зелен характер, нещо изключително важно, Една от критиките, която чуваме, е, че предложенията на комисията са едностранни. Твърди и фиксирани мерки, независимо от това какво правят държавите членки. Аз не смятам обаче, че това е издържана позиция. Ние трябва да създадем мерки, които да отчитат положението в държавите членки, онова, което правят те за придаването на зелен характер. Аз съм съгласен с разделянето от базовото плащане, това каза докладчика, ние ще подкрепим тази идея. Искаме санкциите да са равни на самото плащане. Ясно е, че предложението трябва да намали бюрокрацията, но пък всяко едно предложение с упростяваща насоченост трябва да бъде прието. По отношение на създаването на коридори в рамките на екологичните точки на концентрация, трябва да видя какво е вашето предложение, преди да дам конкретна позиция. Друг въпрос, който засяга много страни, е преминаването сега от тези исторически площи към новата система. Ирландският министр, доколкото знам, заяви своето възражение спрямо приемането на минимална и максимална стойност и различните хектари, е, маржа, за който се говори. Това е интересна идея, между другото. Не трябва да стигаме до положение, обаче, в което всички фермери в един регион ще получават едно и също плащане. Да не стигнем до там, където има комбинация между тези 40% базово плащане и 30% за позеленяване. Е, това ще е доста рисковано. Е, и трябва да се провери дали това е издържана стъпка за първата година. 10 те процента плюс плоската ставка на плащането за позеленяване са достатъчно като средства, за да се справи всеки един фермер. По отношение на останалите предложения, аз общо взето не съм несъгласен. Когато говорим за таваните, аз обаче не съм съгласен мисля, че ще има и други колеги, които ще са на същото мнение. По отношение на неизползваните средства за позеленяване, които се прехвърлят към стълб 2, мисля, че трябва те да бъдат насочени към иновации по първия стълб. Има, значи, много области, където съм съгласен, но би трябвало да има малко по-откорена позиция на парламента, защото ние като че ли твърде много повтаряме онова, което казва комисията. Сега искам да чуя какво смятат и другите членове. Благодаря. Благодаря, Джордж. Джим Никълсън и след това господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за начина по който подхожда. Неговия подход е балансиран. Радвам се, че той работи активно отново. Нека да кажа в началото, че онова, което ще се случи след 2014 година, не може да бъде е, рискова стъпка. Трябва да имаме не резки мерки, а възможност фермите и фермерите да се подготвят. Ясно е, че ще има промени, но тези промени не трябва да са на принципа на гилотината. Трябва да има възможност за подготовка, време за подготовка. По отношение на позеленяването, моите позиции са ясни и тук. Това е предложение, което трябва да се разгледа. Аз лично смятам, че ако в доклада се говори за този елемент, ще трябва да се отчитат интересите на самите фермери. Аз е, не съм за тези 30%. Твърде голяма е тази цифра. Каквото и да се приеме, то трябва да има упростяване. Всъщност, е, в тези предложения на комисията няма нищо просто и трябва да внесем малко повече яснота. Не разбирам как тези предложения ще се приложат без да се увеличи бюрокрацията и бумащината. Ако един фермер създаде някакъв а, списък с критерии, които да следва, този списък трябва да е различен във всяка държава членка, защото не може да има единен подход за всички. Трябва да има гъвкавост. По отношение на така наречените области на екологична концентрация, аз е, смятам, че тези е, мерки трябва да са минимални по своя характер. Освен това, съществуват е, вече различни екологични организации, в които участват много фермери и това трябва да се отчете. Защо фермерите да трябва да плащат е, два пъти? по тази мярка. Когато става въпрос за постоянните насъждения и пасища, трайните насъждения, трябва ясно да кажем какво точно имаме предвид тук. Знам, че има много земи, които въобще не са били обработвани последните 50, 60, 70 години. Знам, че има и такива, които 12 месеца не са обработвани. В района, в който аз съм избран, земята е обрасла с трева и трябва да сме много предпазливи тук. Що се отнася до таваните, аз не приемам определенето на тавани. Хора от новите държави членки знаят колко е трудно да се процедира с тези тавани и аз съм много предпазлив тук. Въобще цялата ми политическа група обръща сериозно внимание на този проблем и мисля, че ще има доста дебати тук. Ще трябва да се заемем с проблема, тъй като ще наближим в някои моменти крайния етап на преговорите. Ще трябва да отчетем условията на място, рано или късно. Няма как да избегнем това. По отношение на активните фермери, аз се опитах да намеря поне един човек, който ще подкрепи тази идея. Не успях да намеря и един поддръжник на идеята. Не разбирам как ще се прокара тази идея на практика. Съгласен съм с казаното от докладчика. Трябва да създадем списък с това, което не е позволено. Съгласен съм, че нямаме нужда от голф игрища и така нататък, такива глупости. Трябва земята да се използва за продукция и така нататък. Но ако успеете да определите какво е активен фермер без голяма бюрокрация, аз ще ви поздравя. Въобще ще има толкова бумащина, че ще е кошмарно. По отношение на средствата и прехвърлянето им между първия и втория стълб, трябва да кажа, че тук има сериозни трудности. В Великобритания има сериозни затруднения с това какво точно представлява втори стълб, но така или иначе ние имаме нужда от повече пари в Великобритания по втория стълб за да осъществим екологичните си амбиции. И в заключение искам да кажа нещо интересно. Миналата седмица Сметната палата изрази сериозни критики относно пакета на реформи. Каза се, че те ще бъдат твърде скъпи. Комисията казва, че ще има допълнителни 15% като разход за тези предложения. Аз не знам да има правителство в Съюза в момента, което да може да си позволи и даже да се надява, че ще може да си позволи допълнителни 15% за своята селско-стопанска политика. Това трябва да се отчете. В момента предложението просто не е издържано. Не може да има 15% допълнително разходи за цялата тази бюрокрация и бумащина която се налага на фермерите. 15% са много пари. Това са пари, които в момента ги няма. И е, това се предлага във време, когато на много страни е, се казва, че трябва да затегнат колагите. Коланите е как да намерят те тези пари тогава. Знам, че дебата ще продължи и за напред. Аз е, се надявам, че докладчика ще успее в крайна сметка да отчете позициите на всички. И се надявам, че не само този доклад, но и всички други доклади, които правим, ще изразяват нашата категорична парламентарна позиция към комисията, към съвета, за да може в крайна сметка и ние да се похвалим с нещо. Майрият Магинес и след това господин Дортман. Благодаря, господин председател. Подобно на колегите, аз искам да благодаря на докладчика не само за добрата презентация, но и за срещите, които проведохме. Знам, че нямаме много време и всъщност е, това е един от проблемите ни в нашата комисия. Имаме толкова подробности, които трябва да засегнем, а няма време. Набързо, по предложението за преразпределяне. Вероятно, то е с насоченост, която е справедлива за някои, но не и за други. И точно тук ще е трудно да се постигне абсолютно споразумение. Знам, че балтийските държави няма да приемат и това предложение, макар че то отива малко повече е, в посока на техните интереси и това трябва да се отчете. Като проблем ще има бюджетни затруднения. На второ място, нещо, което не споменахте, въпроса за делегираните актове и актовете за изпълнение. Тук трябва да има дефиниция и парламента трябва да е сигурен, че ще упражнява контрол по тези въпроси преди да изпуснем контрола трябва да разберем в пълни подробности предложенията. По отношение на определението активен фермер, никой не приема предложението на комисията. Трябва обаче да разгледаме комбинацията положителен, отрицателен списък. Можем да разгледаме и текста на член 28 от регламент 73 от 2009 и да променим формулировката от факултативна към задължителна. Този регламент вече дава възможност да се въведат мерки, когато става въпрос за неземеделска дейност, само че тази възможност е доста ограничена. По отношение на определенето на таваните на плащанията, трябва да видим конкретни цифри. Аз също мисля, че ако приспадаме заплати и надници, е, ще трябва да разгледаме и въпроса за разходите за даване на, на работа, защото някои фермери наемат хора, например, да им косят тревата и така нататък. Това са разходи за труд. И трябва да видим как точно ще се приложи тази мярка на практика. По отношение на гъвкавостта между стълбовете, мисля, че тук държавите членки трябва да решават кое е най-добро за тях и парламента трябва да гарантира, че никой няма да се окаже в неравностойно положение. Така оставям този конкретен проблем. Сега по отношение на придаването на зелен характер и изближаването. Ако трябва да съм по-ясна, в доклада Деси Лайън парламента се опита да предложи система, която не е сложна, която избягва бюрокрацията. Само, че, господин председател, това са най-трудните реформи спрямо днешния ден. Виждам, че има полза от това да се променят съществуващите мерки, както комисията ги предлага, за да могат те да станат по-практични и приложими, но от друга страна трябва да разширим менюто с възможности пред държавите членки. Трябва да се отчита, че, например, в някои държави членки не може да има област на екологична концентрация, тъй като става въпрос за собственост на общината. Е, съответно, трябва да можем да избираме, например, две мерки за всеки фермер. Настоящата система говори за 3 е, или 4 е, мерки. Това не е справедливо. Трябва да сме много предпазливи съответно спрямо мерките, които предлагаме за придаване на зелен характер. Аз съм съгласна, че става въпрос за отделно плащане и ако един фермер е, избере да не използва схемата за позеленяване, тези средства трябва да отидат към други области, но не трябва да има санкции спрямо базовите плащания. Има други предложения, които са твърде подробни по позеленяването. Сега аз ще говоря за конвергенцията. Джордж Лайан говори за мареския скок. Ако вземем тези 30-40% общо като ги съберем за някои държави членки ще има 85%. За някои държави членки това не е възможно. Имаме нужда от някакво е, приблизително устойностяване, тъй като няма да е възможно за всички това да се случи. Комисията е, смята, че системата на на права на плащане трябва да бъде премахната и да се започне от самото начало. Е, да видим дали е възможно нещо е, подобно. Проблема е сложен за решаване. Една от основните трудности, свързани с разходите за държавите членки, е това, че те трябва да създадат нова система на права на плащане. Е, така че, като говорим за бюрокрация, тук трябва да има изменения. Определено обаче е, конвергенцията е точно толкова чувствителна от политическа гледна точка, колкото и придаването на зелен характер. Защото фермерите скоро ще усетят въздействието върху своя бизнес. Може би трябва комисията да направи анализ или средносрочен преглед е, и на позеленяването, и на е, сближаването тъй като 2019 не е чак толкова далеч. Говорихме и за агроекологичните схеми и за техния статут, който може да е същия като органичното земеделие. Тук ще внесем изменения с оглед на някои предложения, които са обсъждани вече в комисията. По отношение на плащанията за младите фермери, аз мятам, че това трябва да е задължително, макар че нашата група има разнобой тук. Притеснявам се обаче, че настоящото предложение няма да работи ефикасно за младите фермери. И вие казахте това. Така че трябва да създадем система, която да отчете проблема с генерацията. Тук ще има нужда от а, уточняване. Обвързаните помощи трябва да се отчитат някои конкретни регионални особености. Искам да разбера какво смятате вие като ниво, какво може да е подходящо тук. По отношение на малките фермери, е, държавите членки може би трябва да въведат задължително е, изискване за нещо подобно, вместо да бъде факултативно то. Извинявам се, че говорих толкова дълго, доста пресрочих времето си. Ако имам по-нататък малко повече време, ще се изкажа. Зебаве grazie signor Presidente. Ja, ich werde es versuchen. Ще се опитам да спазя времето и ще се спра само на някои наистина основни момента докладчикът говори за позеленяването по много, според мен, разумен начин и в правилна посока. Определянето на долна граница от, според мен, която според мен трябва да бъде 20 хектара, е много разумно. Още повече, че има предприятия, които вече участват в аграрната екологична програма, които не бива да бъдат натоварвани с допълнителни мерки за позеленяване. Също така смятам, че е добре и е в духа на стремежа към екологично селско стопанство пари, които не са използвани в единия стълб, да отидат във втория. Не съм обаче особено съгласен с предложенията, свързани с вътрешната конвергенция. Според мен идеята, че вътрешната конвергенция, вътрешното сближаване се свежда до определен процент или отклонения по отношение на средствата, не е много точна, доколкото идеята за конвергенция е, не се отнася за цели държави, а не за е, отделни региони. Знаете какви разлики има между регионите в рамките на една и съща държава. Винаги давам пример с Италия, е, където съотношението на най-добре обслужения и най-зле обслужения регион е най-добре обслужените и най-зле обслужените региони е едно към 10. Това е проблем, за който непременно трябва да намерим решение. Също така не съм съгласен с идеята а, всяка държава членка сама да дефинира, що е активен фермер. Мисля, че трябва да има общо понятие, така както и сметната палата – поставя своите критерии и не е съгласна с това отделните държави членки да си избират собствени критерии. Да, правилно е да има диференциран подход, но има някои принципни положения, които трябва да залегнат в регламента, а не да се предоставят на преценката на отделната държава членка. Що се отнася до дребните фермери, мога да се съглася с казаното от докладчика – но все пак бих предложил да помислим гра... границата за такива малки ферми да се измерва не в пари, а в максимална площ. Примерно в е, предприятие до 2, 3 или 4 хектара. Много по-лесно би било така, защото ако вземем за критерии парите, има вероятност да не знаем, да не успеем да разберем в някоя година дали даден фермер е под или над границата. Освен това, господин докладчик, не казахте нищо за регионите в неблагоприятно положение и за третирането им в рамките на първия стълб. Има ли конкретни предложения във вашия доклад по този въпрос? Благодаря. Благодаря на Херберт. Жозе Бове. Да, а, доста активно поработихме с докладчика. Много интересни разговори водихме с него и днес след обяд дискусията се очертава като много интересно. Очевидно има сближаване на мненията до известна степен, но трябва да констатирам, че има някои въпроси, по които трябва да задълбочим нещата. Първи въпрос – конвергенция между държавите това е дискусия, която ние с докладчика вече сме водили. Все някъде трябва да се прокара граница и то времева граница. Комисията говори даже за 2028 година. Все някога трябва да се определи дата. Няма как иначе. За да може да имаме ясна рамка. В противен случай нещата няма да бъдат справедливи. Разбирам балтийските държави, разбирам и другите държави, които по-късно са се присъединили към Европейския съюз, че не могат да приемат това. Това беше единия въпрос. Втори въпрос – активен фермер. А, това, което каза госпожа Магинес, здравия човешки рам, разум е много правилно. Трябва да дефинираме, що е активен фермер, но не в положителен, а в отрицателен смисъл. Тоест, кой не е активен фермер? А и тогава вече ще определим критерии, които ще отличават активния от неактивния. Примерно определен процент от доходите, реализирани извън селското стопанство. Ако е над определена граница този доход, въпросното лице не може да се смята за активен фермер или непродуктивни земи, да речем превърнати в голф игрища. Друг момент прогресивно намаляване на а, горната граница на помощите. Тук те първа трябва да обсъждаме нещата, защото се спори. Някой смята, че ограниченията са прекалено много, други казвам, аз пък казвам, че те са прекалено малко и горната ни граница е прекалено висока, защото ако искаме да преразпределяме средства, трябва да работим с някаква ефективна горна граница и освен това да разполагаме с определен финансов обем. А, фермерите, за които се отнасят таваните, които предлага комисията, всъщност са повече, отколкото можем да обслужим. Ако искаме да дадем повече пари на държавите, трябва да преорганизираме нещата вътрешно, т.е. по отношение на фермерите. Следващ въпрос – позеленяването, климат, околна среда. Pas qu'on soit simplement dans des mesures au какво селско стопанство искаме да развиваме в бъдеще? Говорим не само за технически мерки. Трябва да определим точно към какво се стремим. Устойчива селско-стопанска система по отношение на борбата с климатичните изменения, устойчиво използване на почвите и прочее и прочее. Тук не става въпрос за приспособяване към някакви мерки, а за цялостен модел – модел, какъвто имахме пред очите си, когато се създаваше ОСП. В този смисъл аз съм за, въпреки че смятам, че повечето ще ми възразят, че трябва да започнем прогресия от 25% нагоре по отношение на позеленяването. и да стигнем до 50%. По този начин бихме могли да излъчим и много ясно послание по отношение на промяната на модела. Следващ момент – диверсификацията. Много грозно понятие, според мен – когато дадена култура възлиза на 70%, каква, за каква диверсификация говорим? Тук присъства и въпросът за растителните белтачини. Ако се започне производство на соя или въобще на растителни протеини, ще имаме проблеми с СТО. не смятам, че влиза в логиката на диверсификацията всичко това, за което говорим, а по-скоро за ротацията на културите. И тогава вече няма да имаме проблеми с СТО, защото проблемът става съвсем друг. Имаме ротиране на насъжденията през определен период. И последното, за което искам да кажа две думи, са малките предприятия всъщност трябва да помислим какво точно искаме. Искаме да ги накараме да изчезнат ли? или да подкрепяме многообразието в селското стопанство, включително и съществуването на малки предприятия. Тогава вече отиваме към организиране на мрежи между тях, мрежи за преработка, мрежи за пласмент и така нататък. Мисля, че това съвпада с духа на втория стълб за подкрепа на стопански структури на място. Това са малките предприятия дефиницията за малко предприятие може да обхваща площа в някои региони, но това не е достатъчно. Може би и оборотът трябва да се вземе като критерий защото малко предприятие, което има 2 хектара, но произвежда шапанско, не е малко предприятие. Ако на два декара се отглеждат крави в Португалия и Румъния, тогава да, това вече е малко предприятията. И че нека в дефиницията да комбинираме оборота с пуща. Ще продължим да работим по този въпрос. Аз лично съм доволен от днешната дискусия и също смятам, че парламента трябва да вземе в ръце това обсъждане. Не бива да оставяме нещата в ръцете на съвета и комисията и антагонизмите между държавите членки. Надявам се, че ще успеем. Сега благодаря и на докладчика. Благодаря, Жозе. Parlare. Regoliamoci.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 Успяхме да си подредим мислите благодарение на това, но също и днес, днешното разискване показва още колко трябва да се свърши и с колко малко време разполагаме, така че сълскостопанските производители в новата финансова перспектива да разполагат с една по-добра обща сълскостопанска политика. Основният въпрос е сближаването и преките плащания. Естествено, аз подкрепям справедливото и равно, доколкото е възможно, плащане на всички фермери в Европейския съюз. Това, което предлага комисията, не е добро решение, то е лошо. А това, което предлага Луис, пък се движи в правилната посока, но трябва да видим доколко това е достатъчно. Според мен, трябва да се целим да постигнем равни плащания и ние в Европейския парламент трябва да насърчаваме тая позиция, трябва да подчертаем това. Също така, бих искал ние да настояваме на европейски решения. Така че всички стандарти, които въвеждаме, да се спазват от всички държави членки. Минимално трябва да остане като решения, които да се вземат в национален план, защото така няма да имаме обща селско-стопанска политика, а една серия от политики, които се прокарват на ниво държава членка. После озеленяване, позеленяване или екологизация. Аз подкрепям сега трябва да видим, извинете, доколко тези гъвкави решения откликват на нуждите, на очакванията на нашите фермери. Можем да почнем от 20 хектара, но тогава това решение трябва да се прилага спрямо всички производители в Европейския съюз. Но като цяло мисля, че предложението е насочено а, правилно. Активен производител, активен фермер. Това пак трябва да бъде европейско решение. Какво означава това? Не можем да оставим държавите членки сами да си решават трябва да разработим една формула, например среден размер на стопанството или оборот. Списъкът на площите, които не се използват за селскостопански цели, трябва да се напише и да се поддържа на европейско ниво. И толкова. Аз също подкрепям прехвърлянето на средства между стълбовете. И а, нещо, което не е ясно написано в предложението на комисията. Какво става с парите, които не са оползотворени, които няма да се ползват за а, позеленяване? 30%. Правилно е тези средства да се прехвърлят във втория стълб от държавите членки. Друго предложение. Производители, които днес или в бъдеще искат да бъдат зелени стопанства, те не трябва да са задължени да е, преминават през цялата административна процедура, за да получат тия 30% за позеленяване. Защото очевидно, че те вече са отговорили на всички критерии. Това е, е един статут, е, който по-трудно се получава, така или иначе. Днес всяко едно изменение трябва да го измерваме в разходи и бюрокрация. И ако това, което предлага комисията, води до повече бюрокрация, допълнителни, повече бюрокрация и допълнителни разходи, ако правят живота на фермера по-тежък, ако фермерът трябва да прекарва повече време в административни задачи, това решение трябва да го прережем да спрем пътя му нататък, защото това не е нещо, което ще е полезно, не е нещо, което ще е, е разбираемо за производителите. Няма как да обясним на обществеността, че трябва да отделим повече разходи за администрация. Елизабет Кьостингер. Благодаря господин председател. Благодаря и на докладчика за чудесно свършената работа и за сътрудничеството, духа на сътрудничество, който цареше сред нас. ще, щеше ми се да знам португалски, защото а, упростяването на зелените мерки, така както се е, предлагат от докладчика, в сравнение с тези, които се предлагат от комисията, не са много а, ясни. Мисля, че сериозни проблеми ще имаме с а, предложенията за позеленяване по отношение на контрола и администрацията. Това, което каза Джеймс Никълсън в началото, а, това искам да го подчертая, защото ако сметната палата предприеме първата стъпка по отношение на това, доколко ще поскъпне селскостопанската политика, сега ние знаем какви ще са положителните резултати, обаче ние знаем, че положителните резултати не са пряко свързани с разходите е, и трудно ще е, можем да оправдаем това. А и преди всичко фермерите ще пострадат от това, защото ще им се предоставят по-малко финансови средства. Освен това искам да попитам какво точно има предвид докладчикът във връзка с тези а, еколог... области с екологична концентрация? Какво трябва да се отглежда там? Мога да ви дам пример от Австрия, високопланинските пасища. На пръв поглед е много лесно да се контролират те, но на практика това се отличава от предвижданията и всяка година има огромни проблеми при декларирането на площите. Тъй, че моят съвет е да бъдем много внимателни в това отношение. Освен това се предлагат коридори, които да образуват дребните фермери. Според мен това също е проблем. трудно ще се осъществи. Освен това смятам, че устойчиво екологично селско стопанство в голяма площ е много по-смислено, отколкото да се избере някаква малка площ като модел и да се контролира тя. Смятам, че няма да има особен ефект. По-добре е нещата да се правят по-едромащавно. Много интересен е подходът на докладчика за преразпределяне на 30% на, от средствата от първи към втори стълб, средства, които, не са, които да се използват за позеляването, позеленяването. А, мисля, че изрично трябва да се запише в доклада, че това трябва да бъдат специално средства за позеленяване, които ако не се използват по първия стълб, то по втория стълб трябва да се използват от държавите членки за аграрни е, екологични програми. Ако фермерите не са ги използвали за позеленяване, поне да могат тези средства да се използват в втория стълб. Иначе не бихме постигнали целта си. Освен това, накратко искам да констатирам, че фермерите са доста объркани в връзка с аграрната реформа. Още повече, че това става на фона на урязаните бюджети в държавите членки. Тъй, че е много важно ние, като комисия по земеделие, да излучим много ясен сигнал и да допринесем по някакъв начин начин за изясняване на съществуващите неясноти, защото носим отговорност в това отношение. Благодаря на Елизабет Калиновски. Сега Елизабет Еге. Правоздавце за такова своистом благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за това, че прави опит е, да сблъска предложението на комисията с реалността. защото в Европейския съюз има много различни условия и ситуации, е, когато става въпрос за селското стопанство. Няколко бележки. Първият ми коментар. Искаме да наложим едни и същи изисквания с зелен характер на всички фермери. Само, че компенсациите за фермерите няма да са едни и същи. Това поне предлага комисията. Комисията предлага да имаме 30% от националните пакети. Значи, вместо да изберем уравняване на плащанията, ние задълбочаваме разликите. Ако ще говорим 30%, нека да кажем 30% от първия стълб сам по себе си, така ще е по-справедливо. На второ място, подкрепям предложението за увеличаване на пределната стойност на площа, според която трябва да има задължителна диверсификация. Това е нещо правилно. Освен това, зелените области трябва да се разглеждат и по типа продукция. Зелените ферми които прилагат екологично земеделие или места по Натура 2000, те трябва да се отчитат. Изключенията във връзка с биологичното земеделие. В Европа имаме много различни ситуации. В Полша, например, на 20 хектара в една ферма може да има 30 или 40 парцела. Ако изключите някои парцели от тази обща бройка, в крайна сметка ще има раздробяване и ще се получат много голям брой максим... а, ами, е, парцели, които ще бъдат изключени от плащане. По отношение на производството на белтъчени, тук трябва да има включване в тези 7%. Няма да говоря за подобряване на качеството на почвите и на околната среда, но това е положителна стъпка. Елизабет Егле и след това Мартин. Благодаря на нашия докладчик. Благодаря и за това, че ми давате думата. И на мен ми се щеше да участвам в езиковото изчистване на доклада, за да разбера някои детайли. Досието е много сложно, да, наистина. Въпросът за позеленяването в първия стълб ми лежи особено близо до сърцето, особено по отношение на отграничаването от втория стълб. Но аз твърдя, че така наречените конвенционални фермери не бива да търпят дискриминация този смисъл казвам, че някои дреболии не мога да ги разбера. Според мен тези 30% грининг изместват ли 7% екологично, 7% екологично земеделие, с които се получава право за подпомагане. Изобщо къде е мястото на районите в неблагоприятно положение, къде е мястото на програмите за екологично аграрно развитие, къде е мястото на Натура 2000. Как можем да интегрираме всичко това? как може да стане ясно, че наистина всички селско селскостопански предприятия се вземат предвид. Говорите за коридори и доколкото аз разбирам, те са е, така в фокуса на вниманието. Но не е нужно днес да ми отговаряте, но как точно ще стане това? Интересно ми е да науча. Освен това, за преразпределянето на средствата като депутат от Германия казвам напълно съзнателно следното. Последната аграрна реформа за нас беше много сериозен въпрос. Придържахме се в Германия към нея и извърщахме регионалните плащания много стриктно, като в крайна сметка така наречените исторически плащания отпаднаха. Доколкото сега чува, много държави членки и фермерите в тях срещат огромни трудности да реализират онова, което се изисква в сегашното предложение на комисията. Да не говорим за нещо повече. Така че мисля, че това е по-големият проблем, а не позеленяването. И ще приключа с делегираните актове в предложението на комисията. На всяко трето изречение има това е делегиран акт. Трябва много добре да помислим кое е важно за нас и по отношение на какво трябва да дадем отпор на комисията и да вземе ние решенията. Господин докладчик, желая ви успех. Благодаря. Сега Елизабет. Да, наистина, темата за Лисабон изобщо е много сложна. Мартин Ошлинг. Аз също искам да благодаря на докладчика. Той проведе разговори с всички докладчици в сянка, всички политически групи, проявява готовност да а, възприема предложенията за изменения. Изобщо няма да решим въпроса, ако накрая внесем 2000 предложения за изменение. Но прав е докладчикът, като казва, че има въпроси, които те първа трябва да се обсъждат. Съгласен съм с него и за това, че е недостатъчно предложението на Комисията за преразпределенето. трябва да се направи още една крачка, за да има справедливост. Но, ако става въпрос за основния момент на реформата, а това е придаването на зелен характер, екологизацията, то трябва да не забравяме, че и е, нашите колеги депутати и обществеността трябва да продължават да ни вярват. Онзи ден в пленарна зала е, приехме е, подход, в който също ставаше дума за позеленяване. Според мен обаче някои гледат на позеленяването като на някое дребно допълнение. Ако въведем базисно плащане за позеленяване, ще улесним онези, които твърдят, че е, които ще им е по-лесно да вземат базовото плащане, а да оставят екологичната екологичното селско стопанство на останалите. Просто трябва да се погрижим, никой да не се избъква, измъква. Освен това, ще има и, освен това има и други горни граници, примерно 20 хектара. Кажете ми какъв ще е ефекта чрез мерки за позеленяване и как да се оправдаваме през, пред обществеността държавни пари за постижения за благото на държавата, нали така? Какъв е ефектът от позеленяването, който статистически няма да има никакво значение, ако го оставим тези граници? Това трябва да се дообсъди. Освен това, според мен, предложенията на комисията за ротирането на селско-стопанската продукция, а всъщност те не говорят за ротиране, а за диверсификация, трябва да се обсъдят. Да, трябва да има такова ротиране. Но предложението на комисията не достига достатъчно далеч. Например, ако ще обвързваме плащанията с ротиране, ще трябва да говорим не за 75, а за 50%, не за 2, а за 3 култури. Освен това, растителните белтъчини, те непременно трябва да влязат в ОСП. В момента цените на соята растат неимоверно, защото сме изключително зависими от внос. От друга страна поевтиняват яйцата и млякото. Не бива да приемаме такава зависимост, да не говорим за екологичните щети. Такава зависимост ни вреди в международен план. Така че ОСП непременно трябва да включи отглеждането на растителни белтачини. Що се отнася до понятието активен фермер, смятам, че докладчикът е на прав път. Това, което предлага комисията, е крайно бюрократично. Съставането, по-скоро на отрицателен или положителен списък е нещо по-добро. Просто трябва да бъдем достатъчно, да проявим достатъчно кураж и да кажем такива и такива фермери имат право на плащане, такива и такива не. За определянето на горни граници. Съгласен съм с колегата Бове. Мисля, че сегашният модел на определене на тавани почти не постига ефект. Според Министерство в Германия, само 80 предприятия в Германия са засегнати от определенето на горна граница. Тоест, смисъл няма. Или можем да кажем, че 100% няма да бъдат за работна ръка, само половината или нещо друго. Но във всеки случай имаме проблем да обясним на обществеността, защо 80% от плащанията отиват в 20% от предприятията и защо политиците не правят нищо против това. Това са въпроси, които непременно трябва да обсъдим. По принцип, ние като парламент не бива да влизаме в преговори с съвета с прекалено много компромиси. Напротив, ние трябва да заявим позицията на парламента, че се нуждаем от аграрна реформа, че сме готови заедно да я осъществяваме и че е, трябва да стане ясно за нашите данекоплаци, че тази реформа ще бъде по-полезна от предишната. Трябва да сме последователни в позицията си, евентуално да се конфронтираме с съвета, за да стане ясно, че смятаме, че ОСП е нещо, което парламентът трябва да определя до голяма степен и не е готов на компромиси. По този начин много добре ще защитим и позицията си пред обществеността. Благодаря. Благодаря, Марко. Брита. Yeah. Сега Брита. Започвам да се съмнявам дали продължаваме да знаем какво правим във връзка с селско-стопанската политика. А, Економическата криза продължава да се вихри, все повече държави страдат от нея. Има правителствени кризи, бюджетни дебати. А тук си въобразяваме, че ще се събират все повече средства, които ние ще можем да преразпределяме. Ако натискът от кризата не намалее, представете си какъв ще бъде натиска върху аграрните бюджети. Как ще разпределяме пари и ще угодим на всички? всички. Просто тактиката не е правилна. Виждам, че се опитвате да лавирате, опитвате се да търсите компромиси, но това ме кара да се съмнявам все повече дали знаем какво искаме и какво правим. Нашата цел е да възприемаме фермерите като самостоятелни хора, свободни предприемачи, които се самоопределят. Ние забравяме това, а се опитваме да се съобразяваме с политическата обстановка, лагерите в парламента, лагерите в съвета и изобщо да а, даваме идеологически указания на фермерите, как да си водят предприятията и какво да отглеждат. Сега за това позеленяване, за което говорим, то не означава нищо друго, освен предписване на фермерите какво да отглеждат. Така че отклоняваме се от основната си цел, а именно да превърнем фермерите в равнопоставени участници на свободния пазар. Целта ни беше в дългосрочен план да прекратим преките плащания, за да стане фермерът наистина свободен предприемач. Но в момента сме далеч от това. Ако продължаваме в същия дух, нека да продължим още и ще видим колко ще нарасне разочарованието на фермерите и те в някакъв момент ще престанат изобщо да желаят да се занимават с е, бюрокрацията, свързана с е, искането на помощи. Говоря и за позеленяването. Ние просто а, е, ги караме да намразват Европа по този начин. Така че продължавам да държа на предложението си позеленяването да не влиза в първия стълб. Не, това е грешка. То трябваше да бъде във втория стълб и да се свърше с някаква разумна екологична програма, с разумно финансиране. Тогава бихме постигнали много по-сериозен екологичен ефект. Това не стана. Сега сме принудени да се справим с дилемата. Страхувам се, че колкото повече е, работим по нея, толкова повече осложняваме нещата. След това започваме да се намесваме в е, е, неприкосновеността на личните данни на фермерите. Искаме все повече информация от тях. Сега пък някой каза, че трябвало да се знае какъв им е дохода и какъв им е а, оборота. Така ли се отнасяме и към останалите граждани на Европейския съюз? Това създава потенциално все повече разочарование, все повече фермери ще искат да излязат от системата, а за Европа това ще е пагубно. Грация, Брита. Револе... Благодаря, Брита. Госпожа Кълниете, Еранс Гарсия, Дантен, са в списъка. След това ще разгледаме районите в неблагоприятно положение. А пък проблема с транспорта на животните ще остане за следващото заседание. Госпожа Калниете. Par viņu apņēmību uzlabot Eiropas komisijas priekšlikumu благодаря на докладчика, чието стремеж очевидно е да подобри предложението на комисията. Искам обаче да се съглася същевременно с всички онези, които съзнават, че е трудно да постигнем единодушие по въпроса за преките плащания и преразпределянето на средствата. Защото онези държави, които получават значително повече от другите, просто нямат политическата воля да отстъпят назад, защото от политическа гледна точка решението действително е трудно. Същевременно обаче подчертавам, че тези небалансирани преки плащания са възникнали исторически в Европейския съюз, но водят и до опоручаване на конкуренцията за да не остане никой с впечатлението, че балтийските държави искат нещо особено за себе си, просто ще подчертая, че фермерите от балтийските държави са готови изцяло да се откажат от преки плащания, стига всички останали да го направят също. Ако не, то тогава нека да работим всички заедно в една и съща посока така че да изчезнат различията, така че ОСП да стане по-конкурентоспособна в световен мащаб. Следващото, което искам да кажа е, че в прибалтийските държави се получават най-малките плащания, като същевременно фермерите а, трябва да инвестират, за да изпълнят всички онези критерии, които в останалите европейски държави отдавна са изпълнени, а там фермерите получават 4-5 пъти по-високи помощи. Освен това, плащанията са обвързани с цената на единица площ. Това ще го потвърдят и други от новите държави членки в момента нашата земя се изкупува и то от фермери от други държави членки. Това са хора, които нямат възможност да купуват земя в собствените си държави, но в Естония, Латвия, Литва, България и други могат да се купят площи на смешни цени. Справедливо ли е това? И в заключение ще кажа, че фермерите в прибалтийските държави живо се интересуват от всички от тези въпроси, които обсъждаме в момента. Въпросът за подпомагането на млади фермери, примерно, в нашата, нашите държави фермерите в сравнение с европейските са едни от най-възрастните, например. Следващ въпрос – екологизация, позеленяване. За, при балтийските държави е просто абсурдно да се отделят 7% от площите и да се обявят, така да се каже, в кавички за защитени площи. Същото се отнася и за дефинирането на активен и неактивен фермер. Това е въпрос, който за нас е от жизнено значение. Обществеността е възмутена, че съществуват псевдофермери, които изобщо не развиват селско-стопанска дейност, а получават селско-стопански помощи. В това отношение сме готови да работим, защото съзнаваме, че е необходимо да се постигне такъв компромис, че всички да сме печеливши и да няма губещи. Очевидно преговорите ще бъдат много трудни. Това са разговори за бюджета на Европейския съюз, крайна сметка. Съвещи оратор, много ви благодаря. виждаме времето, което имаме за изказване, мисля, че предишният председател беше твърде щедър по отношение на времето. Напомням ви, че имаме сериозни ограничения. Госпожа Гарсия, благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на комисията за това, че даде ход на работата на една група на високо ниво – е, посветена на засаждането на лози. Е, това е важна тема, която като че ли пренебрегвана, Освен това, квотите за захарта. Те са важни в рамките на бъдещето на ОСП. Трябва да защитим хората, които се занимават с лозарство и е, онези, които искат да произвеждат захар. Там а, има сериозна конкуренция в последните години. Трябва да видим дали трябва да има преки помощи за области е, с е, значителни природни ограничения. В е, селските райони има много такива места и този въпрос трябва да бъде разгледан. По отношение на придаването на зелен характер, тази идея, която се подхвърля тук, процента, свързан с позеленяването е нереално висок 30%. Нека си като че ли се създава една диктатура върху други сектори. Животновътството е много важно, например. Още нещо, което ме притеснява. Комисията вероятно знае какво се случва в Испания по отношение на отглеждането на маслинови дръвчета – не може да има трансгранични мерки за позеленяване, които да са едни и същи за Испания и за Северна Европа. Трябва да има диференциация. Предложенията на докладчика са интересни и ценни. Какво обаче е активен фермер? Някой, който извършва продуктивна дейност. Това не трябва да е някаква дейност едностранна по своя характер, ако се създават работни места, защо това да не е активен фермер? Ако има малка територия, малка площ, защо хората, които работят там, да не са активни фермери? Може да има площ само от един хектар и там да има активно замеделие. Така че трябва да се разгледа не само площта, но и създаването на работни места и заетостта. Всички области имат своите специфични черти и трябва да има отделни мерки. Отглеждането на маслини е едно, на ориз е друго. Това са сектори с, с специфични нужди. Не може да има едни и същи мерки в Европа. Има много големи разлики а понякога те са и тънки, например, между отглеждането на маслини и ориз. По отношение на животновътството, има райони, в които може да има животновътство с цел производство на месо за консумация, в други райони това не може да се случва. Всички обаче трябва да бъдат третирани справедливо и да няма е, дискриминация. Надявам се, че ще отчитете моята позиция. Мисля, че докладчика е готов да приеме такива пожелания. Господин Яр. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, който се е заел с много трудна задача. Ние ще се опитаме колкото можем да го подкрепяме. Записал съм си четири бележки. Първо, сближаване, преки плащания. Напълно съм на вашето мнение. Ще трябва да бъдем по-бързи в сравнение с предложението на комисията, но ще помоля да се отчитат и разликите вътре в рамките на държавите членки, защото иначе целият модел ще се провали а, фермер, примерно, който в момента не получава преки плащания, не бива да бъде <laughs> занимаван с а, позеленяване. Освен това, опита е показал, че различията понякога вътре в държавите членки са много по-големи от тези в, между самите държави членки. Колегата Егле говори вече по този въпрос трябва да бъдем достатъчно справедливи и е, да продължим до край средносрочния преглед. Що се отнася до дискусията във връзка с прибалтийските държави? Казаха ми, че в момента голяма част от площите не са регистрирани, защото по време на присъединяването са били стопанисвани от руски колхози. Така че проблемът е не само в размера на преките плащания, а и в размера на отчитаните площи. И би било ирония на съдбата, ако руската окупация продължава да се отразява негативно, включително и по отношение на плащанията за фермерите. Друг проблем – упростяването. Мисля, че това е ключов въпрос. Намаляване на бюрокрацията. Направени бяха много предложения, тук ще посоча три. Дефиниция за активен фермер. Нека да се върнем към дефиницията, която винаги сме имали. Е, всяко уточняване на такава дефиниция ще породи бюрократичен акт. Аз много се страхувам от такива неща. Ако бъда полемичен, бих казал, че онези, които искаме да хванем, няма да ги хванем чрез такава, а, такава мярка. Ако английската кралица си вземе добър адвокат и той ще докаже, че тя е активен фермер, защото повече от 5% от оборота идва от селско-стопанска дейност. Тъй, че дайте да не прекаляваме. За позеленяването – Предложението на колегата Егле е много добро. Онези фермери, които участват вече в екологични про програми по втори стълб, трябва да бъдат освободени от изпълнение на критерии във връзка с позеленяването. Ние с колегата Егле рядко сме на едно мнение. Щом сме на едно мнение, значи предложението е страхотно. Трета, трети момент е, – определяне на тавани. Много добре знаете мнението ми. Аз съм против таваните, защото за мен наистина а, е, няма мотив. Ако прекалим с таваните, а ние така или иначе трябва да сме да се радваме, че големите предприятия се чувстват член на селско-стопанското семейство. А ако определим тавани, така както предлагат колегите Хойслинг или Биве, аз ценя тези двама колеги, но въпреки това не съм съгласен с тях, защото ако тяхното предложение се осъществи, ще се стигне до аграрно-промишлени комплекси а, с чужд капитал, без преки плащания. Аз искам да избегна това, така че да, а, трябва да се махнат таваните. И последен момент а, регулация на пазара. Мисля, че трябва да направим изслушване. А, например, за тютюна премахнахме регулацията, за захарта харта е, имаме все още европейска регулация за млякото и така нататък. Това са системи, които всъщност противоречат на системата, не носят нищо добро за нея. Да, има логични причини да съществуват, но нека да обсъдим още веднъж този въпрос. Още веднъж благодаря на докладчика и обещавам да го подкрепяме и да допринесем за успеха на доклада в пленарната зала. Благодаря. Запроша пан настъпния. Благодаря. Сега господин Дантен има думата, след това господин Дес. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика, включително и за разговорите, които редовно води с нас. Трябва да констатирам едно по принцип, макар че има необходимост много от подробностите да се обсъждат те първа все пак предложението на нашия докладчик е в по-правилна посока в сравнение с това на комисията. Мисля, че ще успеем. Има някои моменти, които искам да подкрепя. Аз също смятам, че трябва да има ясно разграничаване между базисното плащане и зеленото плащане. Това трябва да се обсъди. Освен това, а, увеличаването на размера на за размер на предприятието от 3 на 10 хектара, според мен също е добър подход. А, зелените мерки, виждам, че имаме различни схващания, а и обстановката в държавите членки е много различна. Много съжалявам, че комисията предлага нещо, което ще доведе до повече бюрокрация. Съгласен съм с колегата Раймерс, че не можем да си позволим повече бюрокрация. Знаете какво е положението с бюджетите в държавите членки. В крайна сметка няма да разполагаме с повече, а най-вероятно с по-малко пари. Ако провеждаме аграрна политика с 20% по-малко пари и 80% повече бюрокрация, никъде няма да стигнем. Освен това, решенията ще можем да ги взимаме едва след като видим с какви пари можем да разполагаме районът, от който идвам аз в момента, например, се отличава с огромно увеличаване на цените за аренда. Така че за нашите фермери би било а, нещо много лошо 7% от площите им да се определят като зелени. Преди две седмици един млад фермер у нас с 100 хектара ми направи едно изчисление. 20 е, хектара са негови, 80 са взети под аренда. Ако му вземем и 7% от е, продукцията, той ще трябва да плаща аренда за площ, която не стопонисва. Ако извадим тези 7% у нас, то цените за аренда ще се увеличат, не знам докъде. С други е, думи, човекът ми изчисли, че ще има 15 000 повече разходи годишно, отколкото до преди. Така че е, каза, че изобщо не му трябва такова европейско подпомагане в размер на 10 000 евро, дето той ще допълва още 5 000. Съгласен съм и с колегата, която каза, че мерките за озеленяване между Финландия и Португалия и между България и Швеция са съвсем различни. Питам се, защо просто не запишем 20% от парите за селско стопанство, които получава държавата членка, трябва да се използват за екологични аграрни мерки и то разумни мерки. И последното, за да не пресрочвам времето, е темата за активният фермер. Човек трябва да има и чувство за хумор, господин председател. Може би няма да е зле комисията да ни направи предложение, що е активен чиновник. Може би тогава вече ще можем по подобие на тази дефиниция да си измислим и дефиниция за активен фермер. Това мисля, че ще ни помогне. Настоявам председа... представителите на комисията да ни дадат примерна дефиниция, що е активен чиновник. И вече наистина последно, преразпределението между държавите членки и вътре в държавите членки трябва да стане по-справедливо. Тук трябва да се изчисти предложението на комисията. Луис, желая ти успех, ще те подкрепяме активно, за да стигнем до добър за нашите фермери резултат. Merci. Je voudrais mon И господин Дантен. Благодаря и аз на докладчика за всичко, което каза. Изяснява се картината вече. Позеленяването само по себе си не е лоша идея, но както сега се предлага да се подходи към него, оставя нещата много неясни за производителите. Съгласен съм с това, което каза господин Дес. Младите производители трябва да а, получават помощта на базата на хектари. 7 хектара, каза той, е за а, които трябва да бъдат отделени за разнообразяване, в противен случай е, биват наказани, също да бъдат е, санкционирани. Сега позеленяването. Някои растителни е, протеини, като например люцерната, могат да се ползват за подобряване качеството на почвата. И също така да се. като решение на проблема с нитратите. производителите ни имат нужда от някакво споразумение, от нещо, което да развие доверие с течение на времето, а не един низ от забрани. Вижте какво е положението с рамковата директива за водата. Там се очертават резултати, които да се постигнат цели, но не и как те да се постигнат. Земеделските производители са интелигентни хора. Те разбират за какво става въпрос. Ако им дадете определени цели, те сами могат да решат как да стигнат до тия цели. Мисля, че това е съвсем постижимо и ако им се даде някакъв такъв стимул, ще се открият много нови възможности. Говори се преди няколко дена, говорихме за привличането на нови а, хора към тая а, професия. Да, по принцип демографските проблеми ни тревожат в Европа. Можем ли да постигнем продоволствена самодостатъчност, но а, ако след, след 10 години няма фермери, всичко, което се опитваме да правим е безсмислено. Така че въпросът е, за приобщаването на нови хора, млади производители, е от огромно значение. И наистина държавите членки трябва по някакъв начин да популяризират тази възможност. В много държави членки има древни стопанства и въпроса за вливането на нова кръв не е много ясна потребност. Но ако погледнете средното положение, положение средната възраст и а, е, средната площ на стопанствата определено сте изправили пред опасност. Но с това напускане и ниво на отказ от практикуването на тази професия, нещата са доста тревожни. Сега, какво е активен производител? Връщам се към това, което каза докладчика. Трябва ни европейска рамка за това понятие. Но в чисто правен план всяка държава членка трябва отделно да а, кодифицира тая дефиниция. Кръстосаната условност, а, изходните мерки – а, тук са приложими нормите на конкурентното право, за да не се стигне до нелоялна конкуренция, трябва да се напишат ясни насоки. Допустима площ, следващото понятие. Комисията спомена плащания на хектар – за всички производители. Мисля, че по-ясно трябва да се определи това. въвеждането на помощи на базата на качество би било а, погрешно. мисля, мисля, че трябва да има някои критерии за допустимост, които да са специфични по места, по региони, а не а, само такива, които въжат за целия а, съюз. Следващия оратор. Благодаря. Първо, благодаря на докладчик господин Копола Сантос за множеството идеи и всъщност за това, че посети Финландия в момент, в сезон, когато там нищо не вирее, но въпреки това бе много ползотворно посещението. Сега към доклада. Естествено, не можем да очакваме компромис, който да бъде абсолютно приемлив за всяка държава членка. Но по въпроса за позеленяването искам да добавя някои неща. някои от моите мнения вече, мисля, вече бяха споменали. Сега проблема с въпроса с 30%. Съгласен съм с колегата Кьостингер. Да, мисля, че това би отправило противоречиво послание. Ако можем да насърчаваме по първия стъл производителите, да, това би било добре там, където това не се прави за сега. После колегите Яглер и е, други е, могат да ме считат за свой е, привърженик е, по отношение на разпределението между първия и втори е, стълб. Но има много държави членки, където вече много е свършено по първия стълб. И това трябва да се е, отчете. Също така, се зарадвах като чух, че изискването за 3 хектара трябва да се превърне в 20 хектарово. Защото така разписани нещата са безсмислени на някои места в Европа. Например, да има на всяка цена трайни насъждения, т.е. дървета. Може просто природата да не позволява това в определени райони. И с Джим Никълсън съм съгласен. Искам да се спрея на този въпрос, който бе повдигнат от него. Ако отправим послание до гражданите си, че всъщност искаме да дадем по-прости правила, и в крайна сметка упростяването доведе до осложняване. Това няма да е просто проблем в отношенията между комисията и парламента, а в отношенията между Европейския парламент и гражданите на Европейския съюз. трябва да внимаваме много с това. Трябва да не изпускаме от поглед упростяването. Това е застраховка живот за Европейския съюз. Не можем да отправим послание, че търсим опростяване и заднъж се ускъпи селското стопанство и намали своята производителност. И накрая обвързаните помощи. Те определено са необходими. В някои страни както каза Мари, трябва да се свърши нещо по въпроса. Но трябва да видим. Интересно ще е да видим какво ще е определението на вътрешно сближаване между отделните стълбове. Докладчика каза, че ако само 25% имаме по втория стълб, трябва да се допуснат и над 10% прехвърляне. Това е изключително важен въпрос и подробностите около него всъщност са изключително важни. Това е за сега. Благодаря. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Господин Wojciechowski. Благодаря, господин председател. Днес вероятно обсъждаме най-важния доклад в настоящия мандат на парламента, защото доклада засяга най-важния елемент на ОСП. Преките плащания са жизненно важна част от селско-стопанската политика и аз искам да благодаря на господин Капулаш Шантош е, за усилията. Той се опитва да включи всички предложения, позиции, организирал е много срещи, търси компромиса. Е, общо взето трябва да му свалим шапка. Всеки компромис обаче има своите ограничителни линии и тук те се определят от е, европейското законодателство. Нека да поговорим по някои елементи, които не бяха застъпени. Реформата на ОСП не е само политически въпрос, но и юридически такъв. Има някои сериозни проблеми, които трябва да бъдат обсъдени. Придаването на зелен характер, например. Като цяло, аз съм за екологично селско стопанство и мисля, че ОСП трябва да отчита винаги екологичните елементи, но нямаме правни основания в договорите да задължаваме фермерите да позеленяват своята дейност. Разпределението на ресурсите представлява още по-голям проблем. Може да погледнем член 18 от договора, който забранява дискриминацията възоснова на националността. Ако след реформата литовския фермер получава половината от плащанията, които получава датския фермер, то трябва да си зададем въпроса защо се е стигнало до там. Ли поради условията, в които той работи? Не, само поради националността му. Член 39 от договора пък задава принципите, основата за ОСП. Там се говори за регионална диференциация, а не за национална диференциация, така че трябва да се отчитат разликите между регионите, но не и между страните. В член 40 има ясна забрана за дискриминация спрямо производителите от различните страни. Като депутат от Полша трябва да подчертая всичко това, защото и двете камери на полския Сейм приеха резолюции наскоро, в които призовават Европейския парламент, а не само полското правителство, да отчете юридическите елементи на реформата и да се гарантира равнопоставеното третиране. Така че, господин председател, считайте това за едно внесено предложение от моя страна. Искам комисията да организира публично изслушване относно правните аспекти на реформата на ОСП, защото тук говорим за въздействие върху економиката, върху политиката, но не говорим въобще за правните аспекти. Как въобще предложенията на комисията се обвързват с разпоредите на договора? Защото аз виждам изключително много подводни камъни тук. Аз ви описах най-големите проблеми. Когато гласуваме по този регламент, трябва да гарантираме, че той не нарушава основни юридически разпоредби на Съюза. И като говорим за изслушване, мисля, че трябва да чуем мнението на юристите. Да видим дали моите притеснения са основателни. Трябва да видим какво казват договорите. Ние не можем да подкрепим решения, които са в разрез с законодателството. Затова се обръщам към бюрото на нашата комисия. Трябва да се организира изслушване относно правните аспекти на една такава реформа. Отбелязваме си вашето предложение. Мисля, че вие трябва да изготвите предложение в писмена форма, за да видим ясно какво точно искате от нас. По този начин комисията ще разбере какво точно целите. Списъка с ораторите така приключва. Значи, обръщам се към докладчика с две молби за поясняване. Първо място въпроса за субсидиите и неговото обвързване с броя на заетите на хектар. И втория елемент тук придаването на зелен характер. Това трябва ли да е решаващ елемент, когато става въпрос за базисните плащания? Още един трети въпрос. Разбирам колко е трудно да се даде точна информация, но Дали не бихте премислили е, и дали не бихте ни дали писмена информация? Тук има толкова много сложни теми, които се засягат, че просто ще трябва за в бъдеще да имаме нещо и на хартия. Е, това ще е много полезно е, и за дебата е, за напред. Благодаря ви, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като има една много важна тема, която още предстои да бъде разгледана. Искам да благодаря на всички за коментарите, за конструктивния характер на изказванията. Работим в една приятелска атмосфера и се надявам, че тя ще остане такава до края на разискванията, въпреки нашите разминавания. Всички представители на групите са съгласни, че искаме да имаме реални решения на проблемите, които проистичат от текста на комисията. И трябва да имаме стабилна парламентарна е, позиция и да имаме своята тежест в преговорите. Искам да отговоря на всички въпроси, но за съжаление няма да стане поради изтичащото време на заседанието. До средата на месец май ще се опитам да изготвя писмен доклад, е, за да може да бъде преведен той, да речем, през юни. Някъде до 18-19 ще имате текстовете на всички доклади по темата. Моля всички колеги, които искат да внесат изменения и да направят конкретно предложение, да дадат своите текстове максимално бързо. Ако може, още тази седмица. Тъй като темата е много сложна, аз съм готов да провеждам двустранни разговори, защото става въпрос за много голяма комплексност тук и струва ми се, че не всички колеги разбират всички аспекти на позеленяването, двойното плащане. Аз не ви виня, естествено. Плащането с двоен характер не е нещо лесно за разбиране. От една страна имаме преките плащания по първия стълб, на второ място по втория стълб имаме агроекологичните плащания, но това са плащания за един и същи парцел. Така че нещата не са лесни. Трябва да намерим етични, технически, юридически издържани решения. Много колеги направих е, разностранни коментари. Е, има сериозни съмнения и ще е трудно да се стигне до техническо решение, но мисля, че като цяло сме съгласни относно формата на реформата и стратегията, която трябва да следваме. Чух вашите бележки. Ще се опитам да включа вашите аргументи в писмения текст на доклада, който се надявам ще се появи достатъчно скоро. Не мога сега да откликна на всички коментари, тъй като нямаме време. И може би един последен коментар по това, което каза председателя – преките плащания и какво значение ще имат те за приходите на фермерите в обстановка на едно честно е, фермерство. Знаете, че искаме земеделието да е конкурентно способно на световния пазар и това няма как да стане без базисните, без преките плащания. Не може да има базисни плащания без да определим правата за достъп. Ако няма условия за тези базисни плащания, ще възникнат много сериозни проблеми. По отношение на плащанията за екологичен характер, трябва да има някакъв вид споразумение между фермера е и онзи, който дава помощта, трябва да е ясно, че ако ще се дават пари, то трябва да се изпълняват и някакви изисквания. Може би е, твърде бързо говоря. Извинявам се, господин Шасковски, може би не произнасям правилно вашето име. По отношение на, на правните аспекти би трябвало да можем да имаме изслушване. Ние трябва да сме първите гаранти на това, че нашите закони, нашите нормативни актове са в синхрон с основното законодателство на Европейския съюз. Мисля, че нашите експерти ще сигнализират винаги, когато има някакво разминаване с основните юридически норми на Съюза. Отново благодаря на всички. Готов съм да обсъждам с вас навсякъде, в офиси, в бара на парламента, ако искате, в кулуарите. Трябва да действаме бързо. След юни ще има вероятно дълъг, дълъг период на преговори, след това ще има и изменения и се надявам, че в крайна сметка ще има едно солидно предложение, което да съответства и на нас като един достоен парламент и като съзаконодател. Благодаря. Значи, нашата молба е просто да откликнете на исканията на докладчика, защото това ще улесни и оптимизира неговата работа. Мисля, че окончателният формат на доклада е от интерес за всички нас. Искам да дам думата и на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда максимално кратък, защото времето наистина е много напредна. Благодаря много и на докладчика Капула Сантос за това, че ни даде ясна представа на къде върви докладът му. Аз поделям загрижеността на някои немско говорящи изказали сте, че не можах да разбера някои подробности, но тях ще ги изясним. Сега имам някои дребни бележки. Първо за сближаването между държавите членки. Комисията прави предложение, което се базира на това да гарантира сближаването на държави членки, членки, които са над и под средното за Европейския съюз равнище. Числата които чувам тук, според мен са доста амбициозни, но естествено, че първо трябва да разгледаме цялостната концепция, която ще предложите. И тогава ще направим своите предложения. Много важен момент се оказа зеленият, зеленото селско стопанство – ако разгледаме добре предложението на комисията, става въпрос за две различни плащания. Едното е за екологично селско стопанство, другото за зелено селско стопанство. Но интересният въпрос тук е как стои въпросът с санкциите, които биха могли да прилагани при неспазване. Комисията излезе с документ, адресиран до държавите членки, респективно съвета и естествено до парламента, където разработваме альтернатива, която се свежда до това, че естествено, че няма да има санкции за базовото плащ, е, от страна на базови плащания във връзка с озеленяването, но е, все пак ако има отказ от озеленяване, ще има намаляване на плащанията. Това не е, не е нещо ново за аграрната политика, Едно време при плащанията на площ беше така и при плащанията на производител. А, вие говорите за евентуална минимална граница за диверсификация в размер до 20 хектара. Доколкото ви разбирам, това трябва да се отнася за приоритетните екологични площи. Според нас обаче процентът е, е твърде висок, защото ако кажем 20 е, хектара, ще изключи много държави членки от прилагането на зелените мерки. Тоест ще обесмислим концепцията за позеленяване. Тъй, че смятаме, че трите хектара за диверсификацията са добри, но за озеленяването няма смисъл да слагаме граница. Що се отнася до ротирането? Опитваме се да намерим а, принцип, който да е в съзвучие с годишната ротация и се опитваме да постигнем максимално опростяване. Съвсем накратко и за растителните белтачини. Тук наистина бихме предизвикали проблеми с СТО и с зелената котия. Натура 2000 беше спомената не е включена в мерките за озеленяване, просто защото по своя статут Натура 2000 не води до допълнителни задължения за фермерите, а за до спазване на критерии е, при бъдещи програми за стопанисване в държавите членки. Е, was den aktiven Landwirt angeht, е, Дефиницията за активния фермер, тук беше казано, че било много сложно и би довело до големи административни раз, а, разходи и натоварване. Е, ни, ние точно за това се опитваме да създадем негативен списък, т.е. дейности, които излизат извън обсега на преките плащания, но а, взети не като абсолютен критерий за изключване от това, а, с други думи, даваме възможност на всеки фермер да докаже, че е активен фермер, за да няма дискриминация, защото всеки един списък не е достатъчно изчерпателен, така че пак могат да се намерят дейности, които не са селско-стопански, а и все пак получават плащания. това е целта ни. А иначе ние сме за упростяването. Определянето на тавани и зелените мерки. Тук възникнаха две важни идеи. а, включване на нещо като а, иновативен, иновативен момент а именно трансфер на неизползвани средства към втори стълб. Според мен такива предложения от административна гледна точка е, са много сложни и не биха довели до упростяване, а напротив. Тук ще трябва да вземем предвид не само разходите за труд, но и други трудно измерими величини при прехвърлянето на такива неизползвани средства от първи във втори стълб не бива да забравяме, че по принцип годишно трябва да се приспособяваме към многогодишната финансова рамка. Така че кога е моментът, в който разбираме, че има средства, които не са използвани и колко време имаме, за да ги прехвърлим във втори стълб. Тук е необходимо технологично време за програмиране и не можем да променяме тези срокове ежегодно, само защото има някакви относително незначително суми за трансфериране. Някой спомена 15% по-високи административни разходи, споменати в доклада на Сметната палата. Това число го имаше още в оценката на въздействието на комисията и се отнасяше не само до цялото предложение, само до преките плащания. Тук искам да ви обърна внимание, че нашето предложение е задържа дава възможност на държави, в които има добре функциониращи системи за контрол да намалят съществено административните разходи за това. Потенциално за тези държави членки това ще доведе до огромно административно облегчение spürbare Vereinfachungen vorkommen. Ich glaube, wenn man Мисля, че ако вземем числата за цялата реформа процентите няма да са 15 процентите за, облегча, за нату, административно натоварване. То говорим само за преките плащания. Предпоследната ми точка са делегираните актове. За нас е много важно те да залегнат в законодателството, тъй като дават достатъчно възможност за гъвкавост а същевременно дават и възможност парламента да изпълни полагаемата му се роля. Но тук трябва да разговаряте с държавите членки, респективно съвета. И последен момент. Ние, разбира се, сме анализирали предложението си много сериозно от юридическа гледна точка и ви уверявам, че така, както гласи предложението в момента то, то е напълно законосъобразно и не е необходимо да се тревожим от дела пред е, Съда на Европейския съюз. Благодаря. Proszę Państwa, nie ograniczaliśmy nikomu głosu w dyskusji, bo ważny temat, ale są konsekwencje. Никога не, никого не сме ограничили да вземе участие е, в това разискване. Това обаче е, е, води до своите последици. Разгледахме много спорни въпроси. Страшно е направо всичко това, с което, с което ще трябва да се занимаем. Как ще обсъждаме с фермерите подобни въпроси? Имаше преглед на замеделието, доклада ДЕС, доклада ЛАЕН. Всичко трябваше да върви към упростяване и ако наистина вървеше на там, всичко щеше да е по-лесно в бъдещето. А сега нещата са станали толкова сложни и неясни, че е нужно из основи да се преосмисли всичко, да разберем как сме стигнали до тук и на къде да продължим. И така, в заключение. Точката на господин Войчеховски ще се гледа през май или юни, а също така и, за съжаление, информацията от на Комисията за бъдещите критерии за определянето на необлагодетелствени региони. Това ще се разгледа от секретарията заедно с представителя на Генерална дирекция Агри. Днес няма как да разгледаме тази така важна тема, свършени времето, защото трябваше изчерпателно да разгледаме тази така важна тема. Да, заповядайте. По процедура искам да ви помоля, колкото може по-бързо да включите в дневния ред тази тема, защото в момента във всички държави членки се води интензивен дебат за втория стълб, така че трябва най-сетне да разберем, що е то необлагодетелствен регион и ще ви помоля да отделите достатъчно време. Тук, си, е, тук беше планирано 45 минути. Малко е. Мисля, че поне един час трябва да се планира и ви моля това да стане в най-скоро време. Podzielam поглед, пани посел, пан посел Николсон, плац Божа. Uh, Господин Николсон, да. Искам съвсем накратко да кажа нещо. Благодаря, че повдигнахте този е, въпрос. Ние сме дошли не единствено за да е, изслушаме този дебат. Е, необлагодетелствените региони е, са въпрос, който засяга огромен брой хора. Не може ли утре да отделим време, е, за да го разгледаме? Много е важно да се види какво още стане. Има време утре, защото е, Моя доклад, по който щеше да се гласува, вече няма да се гласува. Това означава, че се освобождава а, време. То може да се даде на някой друг, но аз няма да уча секретарията как да а, подрежда дневния ред. Аз не бих посмял а, да се захвана с такава задача, но просто исках да покажа, а, да посоча ясно, че това е много важна тема и а, трябва да се разгледа тогава, когато имат възможност членовете на комисията а, да а, участват. Представителя на комисията каза 15% по оценка на сметната палата. Това не е верно. Не, вече няма такава. Вие казвате, че вече няма такава цифра. Каква е цифрата? По-висока ли е? По-ниска ли е? Комисията не е ли време да, ни, е, да почне да ни дава реалните е, разходи за администрацията? на 27-те държави членки. Какво ще трябва те да платят, за да а, е, а, е, уредят административно вашите предложения? Председател, ами съжалявам, ще трябва да е, изчакаме до следващото заседание, за да чуете отговор на този въпрос и ви призовавам да дадете писмен отговор. Сега само една минута ни остава и е, на последния колега давам думата сега. Благодаря ви. Аз а, трябва да се присъединя към двамата преждеговоривши. Толкова дълго очаквахме обсъждането с комисията, работихме по подготовката му. Миналата седмица имахме въпрос към съвета на пленарното заседание в Страсбург. Съветът, според мен, се отнесе напълно неуважително към а, Европейския парламент. А, беше недопустимо поведението му и в крайна сметка не ни каза нищо. Така че ви моля отново да включите в дневния ред въпроса за необлагодетелстваните райони и то така, че да има достатъчно подобаващо време за обсъждането му. Секретарият от Иговагах поинформува. Отбелязвам си вашето искане. Моля секретарията да предаде и информацията на нашия председател господин Декастро, за да може разговорите с комисията да започнат максимално рано. Съответно, за да има повече време за тази презентация и за последващия дебат. Благодаря на всички. Благодаря на преводачите.